Cari colleghi, diamo inizio alla... Уважаеми колеги, ще започнем с гласуването. И така, преди да започнем по същността, първо искам да кажа, че економическата комисия представи изменение на текста, който беше представен пред Европейския парламент, който ще бъде публикуван в протокола на сеанса на заседанието, така както се изисква по член 216 алинея 4. Тази, това изменение се счита за прието, освен ако 40 депутати или една политическа група не поиска гласуването на текста в следващите 48 часа.